депутати. Благодаря ви, госпожо Кретова. Сега продължаваме с въпросите. Господин Ламберт Ван Рой, първи кръг въпроси. Благодаря ви, госпожо Крето. Добре дошли от името на нашата комисия по регионално развитие. Ето, сега пред вас се отваря един нов свят. Нека ви напомня, вие говорихте за инвестициите, направени до сега 500 милиарда евро. Много хубаво. Но има и лоши новини, защото нараства все повече проблема с ликвидността и разликите между ангажименти и плащания при проектите с бенефициери из цяла Европа имаме 23,4 проблемни милиарда евро. Това е при сближаването. Интересуваме вие какво ще направите, за да намерите решение на проблема, за да може бенефициерите да се доверяват на Европейския съюз да вярват, че Европейския съюз изпълнява поетите си задължения. Отговор. Благодаря ви. Първо, господин Ван Нисълрой, искам да ви поздравя за свършеното в тази комисия и Европейския парламент до сега. Въпросът, който задавате е важен. Наистина, тук има сериозен проблем – защото той затруднява бенефициерите. Наистина има неразплатени средства, около 23 милиарда евро, може би малко повече до края на годината. Но така или иначе аз се съобразявам с бюджетните ограничения, наложени от Европейския парламент и съвета. Уверявам ви, че ще поставя въпроса пред съвета на комисарите. Неговото решение е важно, за да имаме програми с високо качество и доверие в инвестициите. Ще работя с комисаря, който отговаря за бюджета, за заместник-председателя, в чийто ресор попада този проблем – но би трябвало и вие да подкрепите предложението на Комисията за коригирания бюджет 2014 година и проекто бюджета за 2015 година. Така ще спрем тази лавина от неразплатени задължения. Необходимо е да се намери убедително решение при плащанията за бенефициерите и изпълнението на програмите. Ние не можем да излагаме на риск инвестициите за иновации, енергетика, образование, борбата с бедността и социалната изолация. Много е важно да се намери бюджетно решение за неразплатените средства. Благодаря ви. Много ви благодаря. Радвам се, че разбирате сериозността на проблема. Вие сама говорихте за лавинообразния ефект. Необходимо обаче да уведомявате нашата комисия редовно ние винаги сме работили с генерална дирекция, но информацията обикновено ни се предоставя твърде късно, тя е също така оскъдна и не можем да изпълним собственото си задължение в резултат на този вид информация. Поемате ли ангажимента да ни предоставяте цялата налична информация? да се срещате редовно с нас, за да може в крайна сметка нещо да се промени. Имайте предвид, че гласоподавателите задават тези въпроси. Те ми ги задават пряко. Поемате ли задължението? Уважаеми членове на Европарламента, знаете, че толкова години наред всъщност аз бях една от вас. Не мисля, че ще се променя за 24 часа. Разбира се, че е много важно информацията да се предоставя на време и да търсим решенията заедно. Казах вече, това не е само регионален проблем. Той принципно засяга бюджета. И самата аз Наистина не виждам как можем да искаме държавите членки да плащат в рамките на 60 до 90 дни, когато ние самите не изпълняваме задължението си. Разбира се, че ще поставя този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Крецо. А сега господин Коцолино. Минута. Най-напред е, добре дошла и ви пожелавам успешна работа от е, мое име, от името на колегите от а, е, групата на социалистите. Има един проблем, който е свързан с споразумение за партньорство между комисията и държавите членки. Става дума за крайните бенефициенти, по-скоро да се използва структурата като основа за, по-добра, за по-добро дефиниране на нашата работа. Смятате ли да се намесите като член на комисията? От една страна, за да стане, за да стане за да се улесни управлението, да се призоват държавите членки да обърнат повече внимание на гражданите като основен фактор на политиката на сближаване, за да се отчетат предложенията за добро качество на споразуменията за партньорство градовете играят много важна роля в доброто изразходване на средствата по следващия програмен период. Много ви благодаря за този въпрос. Специално благодаря на господин Коцулино. Той е бивш колега от политическата група на социал-демократите и знам колко много се борите за финансово насърчаване на градовете, колко държите на тяхната роля. Това е въпрос, на който наистина трябва да посветим усилията си, защото градовете са част от регионите, в тях живее 70% от европейското население. Естествено, че ще разгледаме въпроса за прилагането на принципа на партньорството защото според последното ни акт, който вие приехте, всяка програма се а, разработва с участието и на местните органи, социалните партньори, гражданското общество. С други думи, принципът е изключително важен. Добре знам и от дебата тук в тази комисия, че този принцип не е прият само за да стои красиво, а за да гарантира, че онези, които вземат участие и които се ползват от инвестициите, ще участват в вземането на решения. Сега по процедурата. Вие знаете, че новият регламент предвижда важни стъпки. Първи има общи средни ставки. Освен това има нови правила за, за упростяване на процедурата, има и така нареченото електронно сближаване. Разбира се, че има и разпоредби на ниво държави членки, които спешно трябва да се опростят. Например, за някой, в някои държави членки една а, програма трябва да бъде подписана от 40 души, за да бъде одобрена за инвестиция. Това не идва от европейското законодателство, тъй че трябва да намерим баланс между опростяване и контрол в рамките на европейския бюджет. И както казах в встъпителното си изложение, е, не бива да допускаме небрежност в това отношение. Напротив, трябва да бъдем много строги в контрола си. Благодаря. Мисля, че на този етап е, мога да ви попитам дали ще поемете ангажимент. Дали през следващите месеци в разговорите си с държавите членки да се види какво е състоянието на споразумението за партньорство, дали съответстват на целите, които сме си поставили. Може би ще се наложи и актуализация на тези споразумения. Voi veni întotdeauna cu plăcere în fața Комисия за дezvoltare. Винаги с много голямо удоволствие ще идвам тук в вашата комисия. Споразуменията за партньорство са 16 на брой вече сключени. А доколкото разбирам от бъдещия комисар Хан, е предвидено до края на октомври всички споразумения за партньорство да бъдат сключени. Тоест, това ще е нашата задача на новата комисия. Тогава ще започнем да обсъждаме и оперативните програми, за да може да се прилага на практика онова, което се предвижда в споразуменията за партньорство. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Томас Пореба. Благодаря ви. Бих искал да задам въпрос от името на групата ЕКАРЕ. Интересуваме какво мислите за макростратегията за Карпатския регион, един от най-бедните в Европейския съюз? Смятате ли, че Карпатите заслужават отделен елемент в европейските програми и ще насърчавате ли един такъв подход като комисар? макрорегионите всъщност представляват териториален инструмент. Инструмент, който се наложи като ефикасен. Знаете, че в момента има два успешни макрорегиона, които работят много добре. Балтийско море и Дунавския регион сега започваме и с определянето на Юнийско и Адриатическо море като макрорегион. Сега Карпатите като макрорегион трябва да ви кажа, че така много съм склонна да приема тази идея. Ние сме част от този регион, но както сами знаете, принципът на макрорегионализирането изисква инициатива на самата държава членка. Така че а, е, мога само да кажа, че оценявам високо а, е, този подход, защото той мобилизира държавите, членките, сътрудничат, водят диалог, имат обща политическа воля воля, но правилата са си правила и законодателството трябва да се спазва. Така че смятам, че държавите членки на най-високо ниво, разбира се, трябва да поемат тази инициатива и да направят такова предложение в съвета. От друга страна пък, Европейската комисия трябва да улеснява този процес, да подкрепя, да облегчава държавите членки, да бъде катализатор. Тук не говорим само за Дунава, Карпатите, Адриатическо море или други региони. Просто когато местните е, власти, местните партньори е, не се ангажират истински, няма да има напредък. Затова трябва да подчертаем, че макрорегионите носят допълнителна полза, винаги се, се, се постигали добри резултати, но е важно държавите съвместно да полагат усилия, за да намерят най-доброто решение на предизвикателствата, като а, част от отговорността е на тези региони. Тъй, че аз съм за образуването на колкото може повече макрорегиона, защото те наистина мобилизират местните органи, мобилизират държавите членки, мобилизират комисията и комисията да ги подкрепя. Timing, Допълнителен въпрос Искам да ви попитам какво мислите за следното. Какво решение трябва да избере Европейския съюз, за да се сведат до минимум различията в развитието на регионите? Как ще направите така, че потенциалът на нашият регион трябва да ще се оползотвори? И как ще създадете работни места и ще насърчите растежа. Всъщност това е най-важното. Да, намаляването на економическите, социални и териториални различия е основна цел на политиката на сближаване на практика ние просто сме задължени да допринасяме заедно с държавите членки за този процес на намаляване на различията, особено когато става дума за по-малко развити региони и държави членки. За тях отиват в крайна сметка 80% от фондовете. Затова ви казах в встъпителните си думи, че онези държави, които получават, че тези държави, които получават такава голяма част от фондовете, става въпрос, при тях става въпрос за региони в развитията. Тези държави трябва да положат най-много усилия. Съответно, защото, както казахме, е, политиката на, за сближаване трябва да се провежда реално, за да подобрява качеството на живот е, на хората. Тоест, всеки регион трябва да извлече максимума от предоставените му средства, да бъде сам отговорен. Това е общата ни цел. Мисля, че раз, Нашата задача е да прилагаме стриктно правилата, нещо за което ни задължава и новият регламент. Ние сме длъжни да се съсредоточим върху приоритетите, да се стремим към максимално добри резултати и да прилагаме финансовите инструменти, с които разполагаме. Самите държави членки трябва да съзнават всички тези възможности, които регламентът им предлага. И казах вече, самите държави членки трябва да полагат повече усилия, защото става дума за и проява на солидарност в времена на криза. И е важно да бъдем солидарни в Европейския съюз. Искам да ви напомня, че имате само една минута за отговор на допълнителен въпрос. Господин Яков Чеш има думата. Добре дошла от името на членовете от групата АОДЕ и всъщност всички членове от нашата комисия. Два въпроса за бъдещето на кохезионната политика след 2020 година. Необходимо е да се намали процента на грешките. Това означава, че би трябвало да насърчите държавите членки да се отнесат по-сериозно управлението и контрола. Повече от 50% от грешките, установени от Сметната палата, е трябвало да бъдат установени от органите в държавите членки. Второ, каква политика ще възприемете по отношение на изпълнението на политиката за сближаване, що се отнася до стратегията за Адриатическия регион и е, с оглед на разширяването на Европейския съюз е, към Юго-Источна Европа. Имате две минути за отговор. Както казах в началото на своето изказване, ще бъде направена оценка на извършната работа. Това ще бъде възоснова на преговори за периода след 2020 година. За мен ще бъде много интересно Европейския парламент да участва в тази дискусия от самото начало, за да се види как да се усъвършенстват регламентите, как да се адаптираме по-добре към периода след 2020 година и от бюджетна гледна точка и това възоснова на прецизен и точен анализ. Ние трябва добре да оценим въздействието на новите мерки в регламента, е, като предварителния контрол, упростяването, принципите за партньорство, използването на е, финансовите инструменти, с които разполагаме. Мисля, дойде моментът този анализ да бъде направен. И после ще видим как ще процедираме. Стратегията след 2020 година трябва да бъде ориентирана към растеж и нови работни места. Като тъй като идвам от тези региони, от региони, които изпитват по-големи трудности, разбирам това, което казвате. Не бива да преминаваме към разширяване през следващите месеци. Е, политиката за сближаване и регионалната политика е единствената възможност тези страни да се стабилизират и да се развиват някои държави членки, които искат, е, които са на границите, които са близо до нас и нашата надежда е благодарение на процеса на подпомагането на тези страни тези страни ще могат в бъдеще да се присъединят към Европейския съюз. Съгласен съм с вас, че трябва да съчетаваме политиката за и е, споразумение за економическо партньорство и кохезионната политика за стабилизиране на Юго-Источна Европа. Второ, ще, провер... ще осъществите ли повече проверки на изпълнението, за да се провери доколко правно са изразходвали средствата? ще разработи ли комисията проверки и одити основани на риска? Имате една минута, за да отговорите на този въпрос. Дейностите по одита са много важни. Както казах, всяко евро изразходвано от бюджета на Европейския съюз трябва да бъде изразходвано по ефективния начин. Не то, и не само ефективно, трябва да се използва в максимална степен. В този период, и, както знаете, има много контроли, което е нормално. Държавите членки трябва да въведат гаранции и да гарантират, е, че средствата се изразходват правилно. Служ... Когато това не стане, е, трябва да се намесят е, други служби, които извършват одит, в това число на Европейската комисия, за да сме сигурни, че европейските средства са били изразходвани най-добре. При е, сериозни съмнения, очевидно ще трябва да се намеси Олаф. Не говорих за грешките и за процента на грешките, за което се извинявам, но очевидно това е въпрос, който заслужава е, подробен анализ. Уважаема госпожо Крецо, аз също искам да ви кажа добре дошли Стана дума за тези 23 милиарда. Това е голям проблем и той засяга доверието в регионалната политика и изобщо институциите в Европейския съюз. Има обаче един още по-сериозен проблем. Сигурно знаете, че се говори за реалните рискове регионалните фондове да бъдат атакувани. Интересуваме какъв ще бъде вашия ангажимент, как можем да работим заедно, за да се избегне един такъв сценарий. Знаете, че бъдещето на регионалната политика – до 2020 година не е гарантирано. Има доста критики. Какви ще бъдат конкретните мерки, с които вие ще се борите срещу измамите, за които ни критикуват? Благодаря, имате две минути за отговор. Să fiu sinceră, așteptam să mă întrebați ceva despre regiunea. Мислех, че ще ме попитате за регионите в, кра... в крайно разположение, защото съм чела, че много се интересувате от тях. Те също са приоритет. Но сега конкретно по въпроса ви. Сега е, казвате, че съществува опасност да бъдат поставени под съмнение съществуващите фондове. Имаме рамка, тя е утвърдена. Mm-hmm Решението е взето съвместно от парламента и съвета и смятам, че е важно стриктно да се придържаме към постигнатите договорки и към действащото законодателство. Естествено, че ще трябва да водим обща борба с, на фона на съкръщенията в бюджета. Можете да разчитате изцяло на мен в това отношение. Господин Ван Нистелрой вече го каза. А, а, а и аз се подготвих за това изслушване и мога да ви уверя, че ще покажем на всички колко е важна регионалната политика за развитието на регионите. Добре знаем, че има и много критици на политиката по отношение на регионите и настояват за урязване на средствата за регионите. Т.е. чака ни една обща борба. И позволете да апелирам към вас, станете мои привърженици в това отношение. Когато знам, че Европейският парламент е зад гърба ми, позицията ми ще бъде много по-силна, когато настоявам за спазване на европейското законодателство. Мисля, че е наша обща задача да покажем, че това е единствената политика на Европейския съюз, в която инвестициите дават конкретни плодове и правят по-различен местния живот. Мерси. Допълнителен въпрос. Сега ме интересува и съдбата на най-отдалечените региони, защото имаме разпоредба в договора 349 член, който отчита проблемите на тези региони. Бих искал да знам какво ще направите вие, за да може член 349 да бъде реално изпълняван? Чрез набор от политики. Как ще го защитавате в съвета на комисарите? Знаете, че в началото на годината парламента прие своя доклад по собствена инициатива, доклад за най-отдалечените региони. Какво ще направите, за да може предвидените мерки и препоръки да се изпълнят? Благодаря една минута за отговор. Много ви благодаря и за този въпрос. Най-отдалечените региони имат по-особен статут, както знаете. Разбира се, че те се борят с най-големите предизвикателства, които се дължат на географското им разположение. Все пак те са част от европейската територия и ние трябва да полагаме специални грижи за тях а, и да спазваме разпоредбите на споменатия от вас член, подкрепяйки тези региони. Като европейски комисар аз ще бъда комисар за всички европейски региони, но същевременно вярвам, че най-слабо развитите региони, най-силно нуждаещите се региони трябва да бъдат и по-специално обгрижвани. За това възнамерявам да посетя тези региони на място, да видя какви са конкретните им проблеми, защото това са региони, които са особено ценни за Европейския съюз. Те са нашата врата към останалия свят и ние сме длъжни да се погрижим за общото добруване на Европейския съюз. Ако имате конкретно предложение, мисля, че трябва да говорим и с господин Юнкер, и с господин Катайнен, който ще отговаря за економическия растеж и за е, заетостта. Португалия, Франция и Испания имат такива региони, т.е. с техните, с техните власти, с властите на съответните региони. Трябва да се седне около една маса и да се търсят общи решения. Важно е да се консултираме всички всички заедно. Трябва да се опитаме да изчерпим всички възможности, за да постигнем напредък по отношение на стратегията на Европейския съюз за периферните региони. Освен това, тук има и момента на интеграцията. To... Сега думата има госпожа Вана. Добро утро от името на зелените. Ролята на градовете за политиката на сближаване беше вече спомената. Градовете не са само двигатели на, растежи, на растежа, но носят и сериозна отговорност за прилагането на целите на Европа 2020. Сега, градовете са най-засегнати от последствията от пакта за стабилност и растеж. Говоря за инвестициите, за опазване на климата, за борба с бедността и така нататък, които през последните години се свиват все повече и повече, като цената е безработица и социална изолация. Въпросът ми е какъв, какъв ще е приносът на политиката на сближаване за това градовете в бъдеще да останат дееспособни не само в структурно, но и в финансово отношение. Two Минути за отговор. În opinia mea, orașele vor fi partenerul natural al unui comisar. Да, разбира се, че градовете са естествения партньор на един комисар, отговарящ за регионалното развитие. Между 70 и 75% от европейското население живее в градовете. И вие сами казахте, че там има нови възможности за растеж и развитие, но естествено, че жителите на градовете се сблъскват с много големи предизвикателства, свързани с социалното изолация, с бедността. Затова трябва ясно да заявим, че един от основните приоритети на новата комисия е насърчаването на социалното приобщаване. В рамките на нашите цели смятам, че можем да създадем и вече имаме чудесни примери, но понякога не успяваме да ги сведем до заданието на населението. Нашата, основната цел е да, нашата основна цел е да създаваме социални условия, освен да насърчаваме економическия растеж начинът по който Европейският съюз наистина се доближава до гражданите, си личи най-много в политиката по отношение на градовете. 2,5 милиарда евро ще има а, на разположение за структурни проекти, за социално приобщаване, например по-добър достъп до здравеопазване, а, инвестиции в социалната сфера. Знаете, че е, се ремонтират социални жилища. Е, изобщо се правят конкретни неща за е, хората в най-неизгодно положение, най-неравноправно положение. Има десетки хиляди такива европейци, за които за периода 2007-2014 година бяха направени неща. Допълнителен въпрос. Благодаря за този отговор. Вие сама споменахте важната роля на публичните услуги и на социалната сфера в градовете и регионите. През 2008 година в Бялата книга също беше изтъкната важната роля на политиката на сближаване е, при осигуряването на достъп до социалните услуги. В шестия доклад за сближаването обаче изобщо не се споменават този вид услуги е, през последните години. Е, непрекъснато се извършват мерки за либерализация и приватизация на публичните услуги от части под натиска на комисията. Как ще гарантирате такива услуги, например социалните жилища, ВИК, здравеопазване и така нататък, да не бъдат либерализирани повече, така че наистина държавата да играе важна роля в политиката на сближаване. Mulțumesc și eu, așa cum spuneam, serviciile de интерес Витал Благодаря ви за въпроса. Аз вече обясних, че този вид услуги са изключително важни. Ние се водим от ценностите на Европейския съюз. Те са гарантирани и от Хартата за основните права на човека. Това са услуги от обществен интерес, които всъщност са в полза на социалното сближаване. Мисля, че ние имаме нужда от далеч по-щедри политики и при услугите, и при заетостта, и при образованието, и здравеопазването. опазването социалната помощ, културните инициативи, услугите свързани с намирането на жилище. Вие знаете, че гражданите би трябвало да имат достъп до тези услуги от общ интерес. Всъщност това е и привлекателната сила на Европейския съюз – мисля, че държавите членки би трябвало да участват активно в съфинансирането на тези услуги, особено при транспорта. Както и вие казахте, трябва да се мисли за третирането на отпадните води, отпадъците. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Вана. Добър ден и добре дошла. Интеграцията на политиката за сближаване в рамките на макроекономическата обвързаност не е лишена от проблеми. Има очевидни противоречия между политиката за сближаване и правилата за економическо управление. Сега економическото на Европейския съюз не обръща внимание, че в 10 държави членки политиката на сближаване е повече от 50% от публичните инвестиции. Структурните фондове са повече от 50% от публичните инвестиции фондовете дадаха възможност да се поддържат инвестициите в частния и обществен сектор. Проучване, това беше казано и в проучване на Комисията по регионално развитие. Има региони, които са изправени пред сериозни предизвикателства и социален и економически характер, само че подхода от долу, отгоре надолу поставя под съмнение ефективността на политиката за сближаване. Комисията е, се казва, че ще използва всички средства за управление и синергия. Как ще направите това? Така, че регионите да не платят цената на економическите затруднения в държавата членка. Благодаря. Имате две минути за да отговорите на въпроса. Благодаря, както казахте, този проблем. Действително съществува някои държави членки не успяват да освоят всичко, дори 50% от това, което са получили за периода 2007-2013 година. Има много пречки, особено в новите държави членки, но през последните години ми се струва, че нещата се подобриха. При всички случаи ангажимента на Европейската комисия е да помага на тези страни, особено в областта на административния капацитет. Защото според мен това е по-важно, отколкото самите средства, които се предоставят. Твърде често грешки от този тип продължават да се извършват и допускат поради административен, административни пропуски. Ето защо е, е необходимо да се постигнат резултати. Средствата трябва да се предоставят в съответствие с приоритетите. Да, знам много добре, че има страни, които страдат особено много. Сицилия, например, и искам да кажа, че съм готова да помагам на тези региони, е, за да не страда твърде много от економическото управление. Услони, условията бяха приети от Европейския парламент и от е, съвета. Знаем, че има економическа криза, че има критерии, които трябва да се спазват и които са в е, които трябва да са в основата на инвестициите. В противен случай ще има неизползване на средства. Условията за макрообвързаността е прекомерна мярка, която не може да се спуска така и е, изневиделица. Държавите членки трябва да бъдат информирани, трябва да се каже, че трябва да се постигнат реформи преди да се отпуснат допълнителни средства. Допълнителен въпрос по економически аспект и регионалният БВП е централен критерий за взимане на решения в областта на политиката за сближаване. Този критерий определя и средствата, които се отпускат за нас. Това е грешно. Използването на този критерий, т.е. БВП, е грешно. Структурните фондове трябва да се основават на по-широк набор от критерии да се отчитат различията. Вие ще можете ли да предприемете ревизия на методите за отпускане на средствата и критериите, така че да не се използва БВП като единственият критерий за отпускане на средства. Имате една минута. Аз знам, че се води такъв дебат, който е свързан с критериите, които следва да се използват за разпределение отпускане на европейските средства. Единствения критерий, който цитирахте, е брутния вътрешен продукт или БВП Както знаете, ние отпускаме средства на регионите, чието БВП на глава от населението е под 70% от средното за Съюза. Да, може да има и други критерии, могат да се отчитат и други елементи, само че това предполага консенсус в съвета. Очевидно е, това предполага много дебати и разговори. Права сте, разбира се, че фондовете трябва да бъдат е, отпускани в съответствие с е, потребностите е, на региона. Ето защо има споразумение за партньорство, ето защо има пряко участие на местните органи, е, на местните предприятия. Те са тези, които знаят какви са е, потребностите на местния регион. Принципа за партньорство трябва да се прилага както трябва, но трябва да се отчитат и различни критерии в някои страни развитието е твърде централизирано, даже и капацитета за диалог с местните органи не е развит напълно. Аз мятам, че новите регламенти трябва да се прилагат от всички региони, всички държави членки, за да се отговори на изискванията на всички държави членки. Пристъпваме към следващия кръг въпроси. Искам да напомня на всички. Разполагате с 3-минутен слот. Една минута за въпрос, две минути за отговор. С 10 минути сме напред по отношение на времето, но сега започваме с господин Дойч. Е, Благодаря ви. Въпросът ми към вас е следния. Нека да се върнем към периода 2007 до 2013 година. Господин Хан беше вашия предшественик – той каза, че се надява до края на годината комисията да одобри около 100 оперативни програми, но за сега имаме 460 планирани оперативни програми от държавите членки, а също малка част от тях са одобрени. Вие смятате ли да ускорите работата на комисията за тези одобрения. Освен това, имаме неразплатените задължения по предходния финансов период 23 милиарда. Може би, ако счетоводният период се удължи, до някъде напрежението ще намалее. Какви срокове предвиждате за счетоводните операции. Ще има ли удължение? Благодаря ви. Две минути за отговор. Е, знам, че се иска удължение на срока за програмиране след 2014 година. Но ние трябва да разгледаме какво е положението в държавите членки. Има държави, които не са изразходвали всичките си средства, други са изразходвали до 50%. Ние трябва да намерим най-ефикасните начини за разходване. Според мен обаче качеството на програмите не бива да страда от нивото на освояемост на средствата. Би трябвало да настояваме на това програмите да са с високо качество, да водят до заетост и конкретни резултати в помощ на гражданите. Трябва да кажа, че съм малко обезпокоена от това прибързване. Не може да искаме просто по-бързо да изхарчим обществените средства. Ние трябва да гледаме какви са резултатите. Така че заедно с комисията и съвета ще направим всичко възможно по силите си. Ще видим дали да има удължаване на програмния период, но най-важното е да се използват ефикасно наличните средства. Като се съобразяваме с действащите срокове за програмиране а оперативните програми трябва да се изпълнят възможно най-бързо за периода 14-20 година. Благодаря. Въпрос на господин Вон. Благодаря. Европейския парламент подкрепи включването на нови механизми като съвместен план за действие и интегрирано териториално развитие, за да се извърши подход отдолу нагоре към инвестиционни проекти. Ще предприемете ли стъпки за оценка на тези механизми? Вие като механизъм ще направите ли оценка на това каква, какво може да бъде участието на различни заинтересовани лица в споразуменията за партньорство? Благодаря. Както знаете, в регионалната политика, повече отколкото в други политики на Европейския съюз, онова, което е най-важно, е територията. Аз смятам, че приемането на този териториален инструмент е нещо полезно. Това са интегрирани териториални инвестиции инструменти, които се управляват под ръководството на Европейската комисия. Те са важни, защото прехвърлят правомощията на местната общност. Следователно, предвидено е прехвърляне на правомощия на местно ниво, като фондовете се доближават до гражданите. Много е важно обаче да има ясни условия. Това е казано в споразумението за партньорство трябва да се даде ясна оценка на ефекта на тези инструменти. Вярно е, че принципа на субсидиарност трябва да се спазва но това управление на различни равнища е проблем и вие самият често сте посочвали това. Това е елемент, допълнителен елемент, който ни предоставя новия регламент и той би трябвало да улесни взимането на добри решения. Държавите членки трябва да познават добре новите регламенти. Европейската комисия ще се съсредоточи върху тези инструменти и ще се стараем да ви информираме редовно за използването на тези средства в държавите членки въпрос на господин Почак. Уважаема госпожо Крецо, знаем, че има подход, който помага на селските общности да работят с местните партньори на ниво община, бизнес, за 2014 до 2020 година този метод ще стане задължителен при програмите за развитие на селските райони. Съответно ще се финансира и от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Но този метод все още не е достатъчно изпитан Смятате ли, че той е бил използван добре, че е разгърнал пълния си потенциал или не? Благодаря две минути за отговор. De fapt, așa cum spuneam, acest, acest instrument legat de... Благодаря ви. Аз ви казах, че Този инструмент ЦНТ е наистина много важен. Защото той помага да се разгърне местната инициатива, да се разработват местни проекти. Освен това се създават добри отношения между местната власт и неправителствените организации, града, селото и региона. Тази идея наистина е залегнала в политиките ни за развитието на селските райони. Подходът се използва вече 20 години и резултатите са доста интересни. Принципно политиката на сближаване наистина приобщава местните общности – това е нещо много важно за развитието, особено на по-малко развитите региони, селските региони и най-отдалечените региони. Те имат своите конкретни нужди. Разбира се, ние трябва да направим оценка и на начина, по който държавите членки биха могли да използват инструмента ефикасно. На местно ниво също би трябвало всички да бъдат ангажирани. Мисля, че ние точно това и трябва да направим, да насърчим хората на местно ниво, заедно с техните партньори и заедно с бизнеса да вземат участие е, благодарение на принципа на субсидиарност. Благодаря, господин Буштинаро. Дия Корина, dear колекс... Драга Корина, драги колеги, много съм щастлив като румънец да участвам в изслушване е, на румънски кандидат е, за комисар по, регионално, по регионална политика, но ние сме тук за да говорим по проблемите на Европейския съюз. 6 е, е, от 10 милиарда са прехвърлени от, реги... от е, фонда за сближаване към инструмента Connecting Europe, за да сме сигурни, че няма да пострадат национални, национално определените суми и процесите за подбор ще се управляват в Брюксел, а не национално ниво беше решено след битка, водена от нашата комисия, средствата да останат в националните пликове до декември 2016 година. Моят въпрос към вас е следният. Какви мерки трябва да взимат държавите членки, така щото онези от тях, които изпитват трудности да се възползват максимално от принципа на инструмента Connecting Europe и да изпълнят високо качество на проектите. Много ви благодаря, господин Бощинаро. Ползвам, използвам повода да по поздравя и вас за важната роля, която изиграхте в инструмента Connecting Europe. Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим все така добре. Казахте, механизма за сътрудничество в Европа е изключително важен. Съгласен съм, защото тук имаме тясна връзка с сектори като е енергетика и транспорт и всъщност се попълват някои празноти, които се наблюдаваха в националните програми програми. Така че фонда за сближаване ще изиграе важна роля чрез трансферирането на средства за програмата Connecting Europe, преди всичко предназначени за транспорта. Ако вашата комисия ме утвърди, сред моите задачи ще бъде и тясното сътрудничество с Генерална дирекция транспорт и другите ресорни генерални дирекции, за да гарантираме високо високо качество и истински напредък до края на 2016 година, защото целта е да не загубим тези пари. Разбира се, че ще се опитаме да използваме всички възможни инструменти, например Ясперс, инструмента за инвестиране в Европа. Предлага се и техническа помощ за подготовката на големи проекти. Мисля, че всички тези проекти в транспорта, в енергетиката са от стратегическо значение, така че е много важно те да станат част от една е, стратегия и да бъдат е, съпровождани от нас, наблюдавани много внимателно след като така или иначе боравим с ограничени средства, проектите трябва да бъдат, например, наистина добри и зрели и да се, а, са та, такива, че да затварят някои пръсноти. Господин Винклер. Благодаря, господин Винклер. Госпожо кандидат комисар, благодаря ви за изразения ангажимент да работите в тясно взаимодействие с тази парламентарна комисия, да ни информирате. Това е естествено от страна на човек, който е работил в продължение на 8 години с тази комисия. Надявам се, че ще изпълните ангажимента си. Един от приоритетите на ЕНП в тази комисия е интегрираният подход. И както знаете, имаме регламент за общи разпоредби 2020 които влизат в обща стратегическа рамка. Там са предвидени насоки за интегрирано териториално развитие, като се използват европейските инвестиционни структурни фондове. В споразумението за партньорство е предвидено, са предвидени интегрирани инвестиции в тази част, които не, се, не са под контрола на Европейската комисия. Искам да ви попитам какъв е вашия подход като комисар, за да се насърчи и интегрирания подход към териториалното развитие. Благодаря, имате две минути за отговор. Благодаря на господин Винклер. Разбира се, че е така и е съвсем естествено да се опитваме да бъдем партньори и да работим като такива. Много добре знаем всички какъв опит има тази комисия по отношение на провеждането на политиката за регионално развитие. Естествено, че ще има обмен на информация, ще присъствам, ще идвам в тази комисия, и, е, а през останалото време постоянно ще се консултираме. Сега конкретно на вашия въпрос за териториалната интеграция и подхода. Ясно е, че политиката на регионално развитие се, припука, се докосва до много други области промишленост, развойна дейност, цифрово развитие и така нататък. Затова е много важно да си сътрудничим и то всички с всички други ресори на европейската политика, за да е, осъществим истински синергии и да подобрим ефекта от е, политиката на сближаване. Много е важно да има съгласуваност и връзка между различните ни политически действия. Като комисар, разбира се, че ще трябва да се съветвам с заместник-председателите на комисията, например този, който ще отговаря за заетост и економика, този, който ще отговаря за бюджет, за социални въпроси и така нататък. Тъй, че уверявам ви, ще работим като истински екип, за да можем да постигнем общата си цел, а именно осъществяване на програмата на господин Юнкер. Ван Милтенбург. Господин Ван Милтенбърг. На холандски. Госпожо кандидат комисар, тази сутрин говорихме за ролята на градовете, която е много голяма, като се има предвид, че мнозинството от населението живее там. Тази тенденция ще се засилва. Очевидно е, економическото развитие да не доведе до социална изолация. Въпросът ми е следните. Вие казахте, че има нужда от интегриран подход към тази политика а, и той да предприеме формата на открит дневен ред. Какви е, практически стъпки смятате да предприемете. Много ми се иска да чуя вашето установище, за да могат изискванията на градовете да бъдат включени в интегрираната политика. Две минути за отговора. Става дума за регионална стратегия. Аз казах, че, градов, на град, че градовете са много важно измерение за мен. Като евентуален комисар, това е въпрос, на който ще обръщам голямо внимание. Говорто, говори се за регионално и градско развитие, но аз ще бъда комисар за регионално развитие. Може би в бъдеще ще трябва да се адаптира името и е, наименованието на ресора в съответствие с тези е, изисквания. Тъй като, когато работим в областта на регионалното развитие, работим е, и в областта на развитието на градовете. Ясно е, че ние отдаваме голямо значение на градските мрежи. Те са много важен пример за пилотни е, програми и проекти. Аз мисля, Имам предвид проекта Амалага за историческите региони Абруно в Чешката република. Пилотен проект, който е много важен. Но аз бих призовала всички държави членки да се получат от положителни опит, от добрите практики. От друга страна, тази консултация беше е, предприета за градовете. Много се радвам, че този въпрос ми беше зададен. Следващата стъпка е да стигнем до заключението и да видим какви резултати ще има от тази обществен публична консултация. Искаме да чуем мнението на градовете, искаме да видим какъв е опитът на региона, какви стъпки да предприемем, за да постигнем по-високи резултати. След това, ако е необходимо, да приемем нормативна база, разбира се, в съответствие с принципа на субсидиарност. Госпожа Бресо има думата. Драга Корина, и аз, те, аз ви поздравявам. Знам, че вашия успех ще бъде и наш успех в вашето изказване, в изказването пред парламента, председателят Юнкер говори за тригодишен план за растеж и заетост с 300 милиарда евро. Как могат тези средства да бъдат интегрирани в политиката за сближаване? И каква роля ще играят градовете и регионите, за които говорихме толкова в тази стратегия? Регламентите за структурните фондове и всички европейски фондове вече са прияти. Как смятате, че могат тези нови средства да бъдат интегрирани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 Първо искам да ви благодаря, госпожо Бресо, за всичко, което вие сте направили. Иначе програмата, за която говорите, да, наистина, тя е много амбициозна и председателят Юнкер я представи. Аз съм убедена, че политиката за сближаване е съответно подкрепена от бюджет, който е една четвърт от бюджета на общността, би трябвало да постигне своите цели – Принципно тук се предвижда изразходване на средства в началото на периода, за да може да се разкрият нови работни места. Надявам се, че ние ще намерим необходимите начини да изпълним тази важна задача, представена от господин Юнкер. Вие знаете, че той предвижда и използването на средства от частен характер. Необходимо е до някъде да променим терминологията си, защото ни се иска частния сектор да се включи в тези инициативи. Така ще използваме по-добре наличните финансови инструменти. Те ще бъдат един лост за привличане на повече средства. Направих, ще направим своята оценка, разбира се, но знаете, че разчитаме и на иновациите. Инвестираме около 10 милиарда в иновациите, особено в малките и средни предприятия и енергийната ефективност. Даваме си сметка, че помощта за малките и средни предприятия също ще бъде много важна за постигането на целта. Имаме и приоритетните офиси. Разбира се. Благодаря, господин Фито. Следващия въпрос. Е. Благодаря. Искам да продължа казаното от госпожа Бресо. Мнозина, и аз съм сред тях, са очудени от факта, че тези средства 300 милиарда могат да бъдат допълнителни. Може ли в тези обстоятелства да се гарантира, че тези средства ще бъдат изключени от опасността да се използват вече средствата за е, териториално сближаване. Това допълнителни средства ли са или през следващите месеци има опасност използването на тези средства да бъде използването на същите средства е, за сближаване, макар и наименовани по друг е, начин. Можем ли да сме сигурни, че те няма да се използват за друго? Имате две минути. Благодаря. Казах вече, че трябва наистина 100% да изчерпим възможностите, които регламентът ни дава. Не знам какъв точно ще бъде процентът за политика на сближаване, говоря за ангажимента на господин Юнкер, но едно мога да ви кажа от сега Наистина ще се постараем да има частни инвестиции. Преди малко ви обясних най-общо, че трябва да се насърчават такива инвестиции, а трябва да се насърчават и държавите членки да се възползват от възможностите за частно съфинансиране на нашите проекти. Важно е оперативните програми да се договарят така, че да имат високо качество, за да може инвестициите да отидат наистина за подобряване на конкурентоспособността. Вече беше даден пример 110 милиарда, които вероятно ще бъдат инвестирани според прогнозите за иновации, което е част от целия този амбициозен проект. Има и иновационна стратегия за интелигентна специализация и препоръки за конкретните страни. Въобще все оперативни програми, които ако бъдат договорени качествено, като се отчита и елемента на конкурентоспособността, ще се постигне много по отношение на заетостта и допълнителните инвестиции, защото ще има а, мултиплициращ ефект. Това е най-важният принос, който можем да дадем за осъществяване на програмата на Юнкер. Господин Никълсън. Uh, Благодаря ви. Добре дошли. Искам да се спра на Северна Ирландия, която се е възползвала от регионалната подкрепа с течение на годините, особено програмите за умиротворяване имаме и специална група за по-доброто участие на Северна Ирландия в Европейския съюз. Работили сме и с Генерална дирекция, регионално развитие, програмите и за стимулиране на разкриването на нови работни места и растеж съответно. Искам да знам, вие можете ли да ме уверите, че съществуването на тази специална група е гарантирано? Освен това, ще продължи ли работата за стимулиране на економическото развитие и растеж в Северна Ирландия? Или ще има някаква нова група като част от комисията Юнкер, с която ние, вие ще ни помагате. Заповядайте отговор в рамките на две минути. Много ви благодаря. Самата аз мисля, че специалната група за Северна Ирландия е изключително важна, е, защото тя наистина успя да ускори мирния процес. Специалната група ще продължи да съществува, за нас, както казах, тя е много важна. Затова следим работата и особено внимателно. Според нас тази група тя трябва да създаде климат на разбирателство и е, за това тя трябва да се впише и в програмите за развитие. Аз съм сигурна, че ще допринесе и за стабилността, защото тя е в полза на економическото развитие, мира. Научили сме уроците от миналото и знаем, че специалната група за Северна Ирландия трябва да продължи работата си. Разбира се, има и други такива групи, които се използват в регионалната политика. Имаме такава група за кипърските турци, например. Имаме и група, която помага за борбата срещу измененията на климата. От тази гледна точка мога да кажа, че наистина групите са много важни за нас. Благодаря. И сега въпрос от госпожа Михелс. Благодаря, госпожа Крецо. Нека и аз да ви кажа добре дошла в нашата комисия. Искам да ви попитам нещо във връзка с прилагането на макроекономическата обословеност. Вие ни уверихте, че нямате намерение да урязвате одобрени вече средства за държавите членки. Как ще предотвратите а, това държавите членки при препрограмирането на национално ниво да пренебрегват регионалните интереси? Как ще осигурите участието на регионалните и общинските нива в европейската политика? Или пък това ще бъде задача на държавите членки? Благодаря. Казах ви вече, макроекономическата обословеност е мярка, която беше е, създадена, така да се каже, от последната инстанция. Аз самата участвах в дискусиите тук в парламента и знам много добре, че много от вас бяха против въвеждането на макроекономическата обословеност. Но, от друга страна, пък е, мярката беше необходима, като се има предвид е, сегашната ситуация – видяхме, че бяха направени инвестиции, без да се изпълни общата рамка. Вече ви обясних каква е моята позиция по този въпрос. Комисията не е някакъв полицейски началник, който да надзирава държавите членки. Не, тя трябва да бъде инструмент, който помага на държавните членки. Им, економическото им развитие просто не е възможно без изпълняването на определени критерии. В техен интерес е те да изпълняват такива условия. Ние ще продължим да общуваме и аз всеки път, когато има проблем с спиране на средства, ще бъда тук, за да обсъждаме заедно с вас и заедно да вземаме решения. Като, разбира се, ще се съобразяваме с спецификата на всеки конкретен случай и всяка конкретна страна. Оправдани са вашите притеснения, но лично аз смятам, че не можем да наказваме населението, когато правителствата бъркат. Но от друга страна пък се правят, отправят достатъчно предупреждения преди да се спрат едни средства. Комисията никога не казва от утре пари няма да има. Понякога процесът тече, тече с години, държавата членка бива предупреждавана, бива насърчавана да си изпълни критериите, защото в крайна сметка парите идват от фонда за сближаване, именно за да се създадат стабилни економически условия, да се е, осъществят структурните реформи в съответните държави. Следващия въпрос е от госпожа Ада Мадинофи. Благодаря. Много региони от еврозоната имат сериозни проблеми с управление на европейските средства поради множеството ограничени от пакта за стабилност. Смятате ли, че могат да бъдат изключени от пакта за стабилност съфинансирането на регионите, които са по-слабо развити? Ако да, как ще се координирате с заместник-председателя Катайнен? Благодаря много. Разбирам добре тревогата на Европейския парламент, на италианското председателство и на Комитета на регионите относно изключването както на съфинансирането от методите за изчисление на бюджетния дефицит. Това е решение, което не мога да взема аз, то се взима от съвета. Но до ноември, когато ще се обсъди това предложение, ще трябва да използваме максимал, в максимална степен възможностите за гъвкавост в съществуващия регламент и е, при всички случаи ще предам вашата тревога на колегите от съвета. Имаме нужда от економическо развитие. Е, проблемът, който повдигате, е действително сериозен. За някои държави членки не е лесно да гарантират съфинансирането в, е, поради изискванията за фискална консолидация, които са много стрикни. Ето защо трябва да насърчим държавите членки да инвестират в реалната економика. със своята част от съфинансиране. Има обаче натиск за бюджетен дефицит. Пакта за стабилност предвижда известна гъвкавост за публичните инвестиции, и държавите членки имат известна възможност за маневриране, особено държавите, тези от тях, които са изправени пред трудности. Аз съм наясно с тези притеснения, тъй като съм разговаряла с мнозина от вас, с представители на държавите членки. Аз смятам, че трябва да се спазва пакта за стабилност, трябва да се използват неговите възможности и трябва да се види какво ще реши съветът относно изключването на разходи за инвестиции от, разход, от изчисленията за дефицит. Господин Штогир има думата. Благодаря, госпожо председател. Между първите 10 така, най-добре финансирани страни 8 са оценени отрицателно от Transparency International. Тоест, какви са конкретните мерки? чух така доста мъгляви неща, като диалог, контрол, сътрудничество и така нататък. Това, за което питаме, конкретни мерки, осезаеми мерки. Бих искал да чуя от вас нещо съвсем конкретно. Примерно, можете ли, склонна ли се да си представите създаването на нещо като черен списък от институции или региони, които са правили измами, извършвали измами. Благодаря ви за този въпрос. Да, много е жалко, че е така. като че ли не мога да, да изпълня вашите очаквания и, и да сътворя нещо в момента. Не, няма нужда да изобретяваме колелото наново. Има си правила, които трябва да се спазват. Не мога да се изправя пред вас и само за да докажа каква творческа личност съм, да ви засипя с нови идеи. В изминалия мандат този парламент е приел определени законодателни актове. Това, което аз мога да ви обещая, е, че ще ги спазвам и то във вида, в който вие сте ги приели. Сега, е, проблемът, който повдигате, разбира се, е много сериозен и разбира се, че това ме изпълва с загриженост. Особено, когато говорим за случаи на измама. Не само за допускане на грешки. Сега, Transparency International много правилно слага пръста в раната, но имаме и ОЛАФ, имаме и съответните служби на комисията, така че има кой да следи за периода 2007-2013 грешката беше само 7% и само 2% от тези 7 се дължаха на измама. Тъй, че всичко останало, всички останали грешки бяха грешки на администрацията. Затова е толкова важно за нас да помогнем на държавите членки да имат добър административен капацитет, за да могат добре да изпълняват и осъществяват програми без да се стига до грешка. Съгласна съм, че трябва да бъдем изключително строги, аз го казах и в встъпителното си слово, но не само комисията, имаме сметна палата, имаме ОЛАФ, въобще има достатъчно институции, които следят за правилното инвестиране на парите. Лопес. Господин Банко Лопес, благодаря ви. Виждам, че идеите ви са ясни, енергична сте. Всичко това е важно за регионите в Европа. Разбира се, Едно от големите предизвикателства е как да запазим социалната държава и да решим проблема с демократичния дисбаланс. Как да се върнем към заетостта и растежа по един устойчив начин. Важно е целите за териториално, социално, економическо сближаване, които са демократични по естество да бъдат насърчавани и затвърждавани. Необходимо е също така да се борим срещу застаряването и запустяването на регионите. Те се обезлюдяват. Вие какво ще направите, за да решите такива проблеми? bineînțeles uh, împărtășesc opinia dumneavoastră și mulțumesc foarte mult. Разбира се, че съм съгласна с това, което казахте и ви благодаря за въпроса. Той наистина е много важен. Европейският съюз е изправен пред проблема с демографския спад. Освен това, знаем какво ни очаква до 2030 година, когато всеки трети европеец ще бъде по-възрастен от 50 години. Да, трябва да се насърчава и економическото развитие. Явлението, за което вие говорите, се задълбочава, тъй като ръждаемостта също намалява. Имаме и миграция в рамките на Европейския съюз, хората се местят в други региони, в други части на света. Следователно би трябвало държавите членки да бъдат подготвени, да могат да предвидят какви ще са бъдещите трудности – да се мисли за работната ръка, обучението, образованието, разкриването на нови работни места и осигуряването на необходимите социални услуги, защото социалното измерение, както изтъкнах и по-рано, е изключително важно за европейските граждани – Граждани, които застаряват. Знаем, че някои от тях нямат близки, няма кой да се грижи и е, за това аз ще работя в тясно сътрудничество с комисарите, които отговарят за социалната заетост, за заетостта, в рамките на фонда за сближаване ние бихме искали да работим за наличието на необходимата инфраструктура. Това също е проблем за доста от държавите членки. Шановна пани. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Кречо, искам да премина към въпрос за градовете и градската политика. Въпросът ми е ще защитавате ли прага от 5%, т.е. 5% да се предоставят на градовете или пък смятате да се повиши този критерий? Аз мисля, че има един парадокс, проистичащ от регламента 1303 за развитие на селските региони. В резултат на това дейностите се отвояват в рамките на регионалната политика и обща сълскостопанска политика, които се финансират от същия източник и от Европейския сълскостопански фонд. Ще предприемете ли нещо за да има да се направи ясно разграничение между двата фонда, така че да не се финансират проектите от два източника. Това е проблем, който съществува в Польша, в това число и в района, от който идвам аз. Благодаря имате две минути за отговор. Благодаря. казах и ще повторя. Градовете играят много важна роля в регионалната политика и този прак от 5% е свързан с регионалната, регионална, с интегрираната регионална политика. ще има и обща регионална политика, която при всички случаи ще обхваща градовете и регионите. При всички случаи е задължително да се намерят най-добрите възможности, така, щото градовете да могат да участват. Както знаете, някои градове много държат на спазването на принципа за субсидиарност и че ние нямаме никакви правомощия в областта на регионалното развитие. От друга страна, има синя книга за развитие на градовете и трябва да отчетем всички гледни точки, за да видим какъв ще е резултата от публичната консултация за да се формулират приоритетите в областта на развитието на градовете. Мисля, че дебатът в Европейския парламент трябва да се съсредоточи върху заключенията от тази дейност. Що се отнася до финансовия въпрос, ние разговаряхме с Европейския комисар за, реги... за развитие на селските региони, за да бъде максимално бързо и средствата да бъдат насочени там, където могат да дадат най-добър резултат и да се избегнат разхищенията. Господин Маскор, благодаря ви госпожо председател, госпожо кандидат комисар. Аз всъщност представлявам задморските територии, територия на Три океана. Отбелязах си и вашия отговор за макроекономическата обословеност, но по-специално ме интересуват катастрофаните последици от догматичното прилагане на нормата по отношение на отвъдморските територии. Трябва да кажа, че това много затрудни в някои случаи економическото развитие на териториите ни. За това ме интересува, ще бъдете ли максимално гъвкава е, за да може тези територии да разгърнат своя потенциал, да не бъдат непрекъснато ограничавани от финансовата дисциплина. Трябва да се има предвид, че политиката за сближаване би трябвало да се разглежда в нейната връзка с пакта за растеж и стабилност. Благодаря. Mulțumesc foarte mult. Am spus și mai devreme, împărtășesc punctul de, dumneavoastră. Благодаря ви. Веднага ще ви кажа, че съм съгласна с вас. Съгласна съм и с изразеното мнение на вашия колега от Реюнион, който също изрази неодобрението си. Според него тези територии са наказани от политиката, която се решава в Париж. Необходимо е, може би, да помислим за сформирането на работна група заедно с комисаря Катайнен, който ще отговаря за економическите въпроси и заетостта. Добре е тази група да включва и управляващите тези региони за да видим какви да са бъдещите мерки. Разбира се, ние не можем да променяме действащите регламенти или норми, необходимо е и пакта за стабилност също да бъде зачетен. Иначе съвета трябва да промени курса си. През ноември този въпрос ще се разгледа от италианското председателство – но на мен самата ми се струва, че ние самите не сме толкова гъвкави, колкото го позволява пакта за стабилност. Нещо, което би помогнало на районите с трудности. Най-отдалечените региони, например, които имат е, уникални географски характеристики, те са важни за Европейския съюз, следователно би трябвало да работим в много тесен контакт с тях, да сме сигурни, че се развиват хармонично по отношение на економиките си. Аз ще обърна специално внимание на тези региони, защото знам, че те страдат от своята отдалеченост, но много често това не е единствения проблем. Те са и островни територии понякога, но нека ви напомня, че имаме и многогодишната финансова рамка. Аз съм убедена, че ще успеем да договорим полезни програми за населението в най-отдалечените региони. Те ще имат своя специален статут, гарантиран по договора. Господин Римонт, благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Крецо, Нека да се върнем на принципа за партньорство и управлението на много нива. В е, регламента е уреден въпроса за това, че социалните партньори, местните власти и така нататък в, на един възможно най-ранен етап трябва да бъдат включени в разработването на програмата. Вие сама в писмения си отговор казвате, че ще съблюдавате стриктно спазването на Европейския кодекс за поведение в е, партньорството, защото само по този начин могат да се предотвратяват различни проблеми като конфликт на интерес интереси. Казахте, че принципът е чудесен, но става още по-чудесен, когато се прилага конкретно. Сега ще ви моля за конкретен отговор. Какво конкретно ще направи комисията, за да провери дали принципът действително се прилага в държавите членки? И на второ място, какво конкретно се случва, когато се установи, че дадена държава членка не спазва това изискване? Има ли план на комисията? Имате две минути за отговор. Așa cum spuneam, parteneriatul de calitate în cadrul fondului висококачествените партньорства в рамките на европейските фондове, структурни, инвестиционни и така нататък са много важни. Така че трябва мога само да поздравя вашата комисия, защото вие се борихте за включването на въпросния член 5. Това е задължение на държавите членки. Те трябва да се погрижат, да се допитат, да се консултират и с гражданското общество, и с местните власти, и с социалните партньори, то на всеки етап от разработването и осъществяването на една програма. От концепцията за нея до крайния ежегодния мониторинг. Това е много важно, за да могат да се прилагат оперативните програми и споразуменията за партньорство. Така че, ако ме утвърдите, господин Хан вероятно вече ще е приключил с включването на споразуменията за партньорства. Но е, контрол ще има. Има страни по-на север или в Белгия и така нататък, в които принципът е, се спазва като нещо съвсем естествено. Но има страни, в чиято традиция въобще не влиза включването на гражданското общество, на местните власти а, в формирането на една или друга политика. Ето и ваши италиански колеги ме попитаха защо не са включвани социалните партньори. До сега можеше, защото не беше задължително. Сега вече е, и така, и така че ние ще наблюдаваме държавите членки и ще е, внимаваме те поне да обсъждат на местно ниво направените предложения от е, е, местните играчи, така да се каже. Защото само по този начин ще предотвратим изхарченето на средства за проекти, които нямат общо с действителните потребности на гражданите. Примери да за това има достатъчно. Достатъчно пари са похарчени от фондове, само за да се покаже, че има едни средства, които трябва да се освоят. Важно е да се откликне на истинските потребности на хората. Има региони, в които не можем да си позволим този лукс. Там са нужни конкретни инвестиции за здравеопазване, образование и прочее и прочее. Значи, отново повтарям, в, в хода на цялата си работа аз ще бъда постоянен вас събеседник, ще се информираме взаимно. Освен това има Имаме още един партньор, това е Комитета на регионите. Той може да ни предостави много-много полезна информация, защото то, точно там са преките представители на а, местните власти. Има до кого да се допитаме. Сега, е, а това са все пак региони, които се нуждаят от е, конкретни неща. Благодаря. Приемам вашите извинения, но трябва да се придържаме към графика. Госпожа Ренке е следваща. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Кречо, много държави членки маргинализират определени групи. Груп, споменава се групата на е, ромите, но от предишен опит не става ясно дали това е, действително ще се възприема от държавите членки. Второ, как като комисар ще направите така, че маргинализираните общности да бъдат включени в политиката за сближаване? Какво ще направите в сътрудничество с колегите си това да стане? Вторият ми въпрос е за принципа на равенство между мъже и жени в общия регламент на фондовете на Европейския съюз, но формировката не е много ясно. Джендър мейнстриминг трябва да се прилага и във фонда за сближаване и другите фондове. Как да приеме, как да приложим този принцип и а, с какви конкретни стъпки ще гарантирате, че това действително ще се случи. Зададени са два въпроса, но имате само две минути за отговор. Благодаря. Аз вече казах, най-маргинализираните, уязвими групи са онези, които заслужават нашето внимание. Нека да обърнем внимание за общо развитие на тези групи. Да не... Длъжни сме да обърнем внимание на всички. Европейския парламент знае, че не е имало нито една година, нито един семестър, в който да не говорим за ромите. Проблем, който е действително европейски. Проблем, който засяга не само една, а ем, доста държави членки. Ето защо трябва всички заедно да го решаваме. Що се отнася до регионалната политика, не е възможно да се съсредоточим върху едно малцинство и има средства, които са предвидени за определен регион. Вярно е, че средствата се насочват за най-слабо развитите региони. Е вярно, че много от тези слабо развити региони а, са населени а, и им са място, в което живеят а, сери, сериозно малцинство, а, като ромското. Е, комисарят по заетостта и социалните въпроси е онзи, който е, всъщност е, отговаря за тези въпроси. Аз се, притез... Аз се вълнувам от този въпрос, тъй като съм от страна, в която има голямо ромско младсинство. Наскоро посетих Италия и видях усилията, които се полагат за да се интегрират ромите. Тоест, Отделят се средства, за да се интегрират ромите, средства, за да могат децата да ходят на училище, рейсове, които всяка сутрин са празни и полицията се намесва, за да направи така, че ромските деца да отидат на училище. И след това те обаче те казват, а не, не, нашите деца не получават помощ. Така че на тази общност трябва да се каже, че има неща, които са важни, като образованието, например. Трябва да им се предостави помощ в областта на здравеопазването, да разберат, трябва да разберат кои са приоритетите. Нормите са едни и същи. Ако имаме средства на местно ниво, ако се предоставят услуги, това не са средства отишли на вятъра. Била съм свидетел на това в Италия в някои програми, защото мнозина се тревожат от това, че доста средства не се изразходват по най-добрия начин. Това не е проблем, който е, може да се избегне. Трябва да подобрим образователното ниво на това малцинство. Трябва да го направим обаче по един интегриран начин. И аз мисля, че Европейския комисар по социалните въпроси и труда е този, който трябва да приеме нова стратегия. Разбира се, това трябва да стане през следващите 5 години, за да се подобри конкретно живота на а, тази, на това малцинство за равенството на половете. През последните 5 години много съм се борила за спазването на този принцип. Много се радвам, че този принцип е, е принцип за обусловеност екс анте, че една държава членка трябва да спазва тези условия, когато условия за предварителни условия преди, означава, че преди да се отпусна средства за определен проект, трябва да се спазят определени условия. Има и други е, условия, равенство на половете и други. Всички те трябва да се спазват от държавите членки. Това е предварително условие преди да се е, отпуснат средства. Много се радвам, че това е така, защото тези средства а, е, ни правят, а, ни дават достоинство. Трябва да има равно третиране и на мъжете, и на жените, да уважаваме всички младсинства, независимо от това дали са роми или други. Благодаря ви благодаря. За... Благодаря за дългия отговор. Ще бъда принудена да е, ограничавам отговорите ви до една минута. Следващия въпрос е от господин Оспаскич. Благодаря ви. Ще говори литовски. Уважаема госпожо Креча, аз се надявам, че вие ще станете комисар, защото отговаряте много компетентно. Но до тук въпросите така или иначе бяха сходни. Вече чухме доста за освояването, инвестиционните приоритети. Аз бих искал да задам малко по-различен въпрос. Ще трябва да взимате решенията си съвместно с останалите комисари. Знаете, че пряката подкрепа за бизнеса понякога води до изкривяване на конкуренцията – може би е необходимо да заделим повече средства, за да създадем нужната инфраструктура, вместо да подкрепяме бизнеса. Така ще създадем климат, в който да се развива бизнес инициативата. Всъщност, опита показва, че програмата САПАРТ всъщност доведе до фалитите на множество дружества и в крайна сметка ние загубихме повече, отколкото спечелихме. Какво трябва да се направи тук, за да може средствата да се разходват ефикасно? Две минути имате само за отговор. Много ви благодаря. Ще се опитам да спазя времето си. Съм convinsă că această Обедена съм, благодаря ви първо за въпроса. Обедена съм, че той е изключително важен защото а, точно тук се вижда, че трябва да се работи с много стриктна ориентация към а, резултата, за да не се прахосват пари. Тук е и ролята на държавите членки, които ще участват в разработването на оперативните програми и вече ще се види къде какви нужди има. Има държави членки в региона, от който аз имам, в които инфраструктурата не е достатъчно развита и е ключов елемент за тях. И там ще се наблегне на нея, но естествено, че е, ще насърчаваме и бизнеса, защото малките и средни предприятия са гръбнака на всяка национална економика. Те са, които създават работни места и економически растеж. Затова смятам, че тази ориентация не бива да се губи. Винаги а, с фокус към резултата, реалния резултат, а всяка страна сама може да определи най-добре кои са нейните приоритети, респективно тези на отделните региони. Мисля, че разбира се, че трябва да има постоянно общуване с държавите членки, постоянно наблюдение. А, на промените, които са настъпили, също и от страна на парламента. Надявам се в края на 2015 година да имам честа да ви представя отчет от, за резултатите от политиката, ориентирана спрямо резултатите. Благодаря ви, госпожа Хет. I will speak Swedish. Благодаря ви. Както знаете, аз съм от Швеция. Вие обяснихте колко е важен капацитета на администрацията. Наистина, единствено когато имаме компетентна администрация, можем да се възползваме от фондовете както трябва. защото знаем, че понякога нормите не се изпълняват както трябва в регионите и от това страда политиката за сближаване. Какво бихте направили вие за подобряването на административния капацитет? Също така искам да ви попитам за принципа за партньорство. Как ще подкрепяте независимите неправителствени организации, така че да се постигнат целите на регионалните политики? Благодаря две минути за отговор. По отношение на административния капацитет, трябва да кажа, че именно това е елемента с много по-голямо значение, отколкото финансовите средства, защото няма ли административен капацитет, регионите просто няма как да използват ефикасно средствата на тяхно разположение в името на гражданите. За мен точно за това административният капацитет е от ключово значение за използването на европейските структурни и инвестиционни фондове. Много важна тема, особено в най-необлагодетелстваните региони или най-слабо развитите региони. Всъщност често се оказва, че тяхната администрация не е в състояние да освои предоставеното финансиране. Когато говорим за административен капацитет, трябва да имаме предвид интелигентното управление на всички процедури в полза на бенефициерите. Но виждаме, че има много закъснения и те се дължат именно на недоброто административно управление. Освен това, трябва да споделя, че би трябвало европейската администрация да използва по-добре натрупания си опит от одитите, за да следи каква е работата на място. Самата аз съм от страна с комунистическо минало, но това минало приключи преди около 25 години. Знам обаче колко е важен обмена на добри практики. Понякога това работи, понякога не работи. Но ето при нас Обществените поръчки се оказаха и основния източник на грешки. Знаете, че трябва да се помага на държавите членки и да се възползват от финансовите инструменти на тяхно разположение. И разбира се, неправителствените организации са много важни. Да, виждам, че много неща имате да ни кажете, но моля ви да спазвате времето си. Госпожа Спираки, заповядайте. Благодаря. Кредитната криза, която е резултат от финансовата криза, ограничи възможността на малките средни предприятия да получат достъп до капитал. Новите финансови инструменти, предвидени в новия програмен период и увеличава, увеличават ангажиментите. Смятат, смята ли кандидат комисаря, че тези коми, инструменти трябва да се разширят, за да се преодолят преодолеят последиците на кризата. Аз съм от Гърция. Там последиците от кризата са очевидни и ние сме шампиони по безработица. Използването на структурните фондове не само за финансиране на старите заеми, но и за нови заеми, както и за предоставяне на оборотен капитал. Благодаря. Аз мисля, че не бива да пренебрегваме страданията на гръцкия народ. Аз искам да изразя своето съчувствие към него. Политиката на сближаване изигра много важна роля в страните засегнати от кризата. Повечето от страните бяха засегнати от кризата в една или друга степен. Е, страните се опитаха да е, приложат много стрикни мерки за бюджетна дисциплина и често е, инвестициите бяха пожертвани. Благодарение на политиката за сближаване, ограничаването на тези инвестиции беше ограничено. Знам, че повече от 71% от обществените инвестиции идват от общността, от европейската общност. И тези средства са предназначени за преодоляване на изоставането в много области. Трябва да се използват възможностите на инструментите на Европейския съюз. Става дума за допълнителни инвестиции, които са необходими в тази страна. В момент на ограничени обществени средства това е задължителен инструмент. Ще има служба за подпомагане и консултации за местните органи. Следващият въпрос – Благодаря, Корина. Корина, Абсолютно сигурна съм, че опитът ти като европейски депутат ще ти помага много, защото ти знаеш как да как трябва да бъде сътрудничеството между нашата, е, нашата комисия и Европейската комисия. Някои от преждеговорившите вече споменаха така наречената грешка, която се получава при реализацията на оперативни програми. Искам да попитам какво се предвижда да се направи за намаляване на процента на грешката, защото има грешки, които бяха сериозен проблем за периода 2010-2013 година. Много благодаря, Моника. Благодаря и за милите думи. Естествено, че няма да спрем да се виждаме и да се чуваме. Беше вече казано за грешките, за по-скоро в периода 2007-2013 година тя възлизаше на 7%, което е много за програмите по структурните и инвестиционни фондове. Да, наша сериозна задача е да направим нещо за намаляване на този процент. В повечето случаи, говоря за тези 7%, не, те, грешката не се е дължала на измама, само в 2% от тези 7% имаше измама и тогава вече мерките са ясни, разследване, проверка, спиране на европейски фондове. Там пък където е констатирана умисъл, е, мерките са ясни европейският накоплатец е този, който плаща за тези програми, така че комисията и държавите членки трябва да си поемат отговорността и да внимават за какво се харчат европейските пари и как. Но аз го казах вече, повечето грешки са административни, управленски грешки, недостатъчни е знания за програмата, не е добро прилагане и прочие. Това са проблемите, към, с които ще се захванем пряко. В моя регион, например, имаше проблем с публичните търгове. А комисията възнамерява да изпрати наистина специалисти, които да се опитат да обучат, да квалифицират националните експерти и местните експерти, за да могат да се ползват от е, европейските фондове по-добре. Има и други инструменти, могат да участват и международни финансови институции и прочие. Мистер Богович, your... Господин Богович, заповядайте. Уважаема госпожо Крецо, вие сте от Румъния, аз съм от Словения. Мисля, че и двете държави са имали трудности, е, в привикването си с европейските норми. Това въжи и за други държави членки. Очевидно е, че има проблем с освояването на европейските фондове, а не толкова с недостига на средства. Вие говорихте за различни програми, инициативи. Мисля, че трябва да работим повече по оперативните програми и партньорството. Трябва комисията да определя последващите цели, за да се знае доколко сме изпълнили задачите си. Изобщо добре е подхода към държавите членки да е по-активен, да няма прекъсвания на плащанията, закъснения при плащанията, Комисията е необходимо да помага, но също така и да упражнява по-сериозен натиск върху държавите членки, за да си свършат работата. Моля ви кратък отговор, ако обичате. Благодаря ви. През последните години Наистина, доста от държавите членки имаха този проблем, но ще повторя това, което казах и преди. Не е достатъчно да се приемат регламентите, трябва и държавите членки да знаят точно как да се възползват от необходимите средства. Няма защо да се бърза с освояването на фондовете – Необходимо е да се представят програми с качество. Трябва да се види какъв е броя на програмите, какви са приоритетите, да няма раздробяване и пилеене на ресурси на наше разположение. Що се отнася до регионалното развитие, трябва наистина да поставим акцента върху иновациите, научните разработки, малките и средни предприятия, както и нисковъглеродните економики. Има също така и набор от условия, които би трябвало да улеснят степента на освояемост на европейските средства. Аз не искам да се връщам на административния капацитет отново, но ми се струва, че това наистина е нещо много важно, е, защото иначе на държавите се представя финансиране, което те просто не могат да изразходват. От тази гледна точка трябва да кажа, че съм оптимист. Би трябвало да помагаме на държавите членки, за да настъпят подобрения и в крайна сметка е, да се види всичко при междиния преглед. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожо кандидат за комисар. Европейския съюз обеща подкрепа за Украина. Това няма да стане обаче, ако украинската транспортна мрежа не бъде интегрирана с европейската. Нямаме коридор между Украина и източна Европа през Полша и е, региона, който аз представлявам, Люблин. Госпожо комис, кандидат за комисар, ще подкрепите ли дейности в рамките на политиката за сближаване като инвестиции и създаване на е, инфраструктура за европейските водни пътища? Да. И аз искам да изразя своята солидарност с украинския народ. Украина е, си е поставила за цел да, да се присъедини към Европейския съюз. Решението на Европейския съюз да не се разширява през следващите 5 години означава, че отговорностите на политиката за регионално развитие са още по-големи. Ние имаме програма за тези страни, но в рамките на макрорегионите. Инструмента за предприсъединителни фондове имат, има за цел да се даде пряк отговор на потребностите на някои страни, като Молдова, Украина и Сърбия, страни, които искат да се присъединят към Европейския съюз. Украина е включена сред тези страни, е много важно да се работи по конкретни дейности, които да са в подкрепа на населението. Е, проектите за инфраструктура са много важни за нас. В нашите региони има е, толкова сериозни проблеми е, и голяма част средствата са, се използват за инфраструктура. Ние ще разговаряме с комисария Хан и с ресора в комисията за транспорт, за да се види по какъв начин да се подобря на транспортните връзки вътре в Европейския съюз и със страните кандидати. Благодаря, госпожа Валина. Здравейте, госпожо Кречо. Вие добре знаете, че има местни органи, които от години се занимават с управление на такива средства. Много от тях страдат от недостиг на средства. Как смятате да подобрите е, нещата в духа на член 23. Пак говоря за макроекономическата обословеност на средствата за регионите. А, е, местните власти не получават а, е, средствата. А, ако не успеят да се преборят с дефицита и става дяволски кръг, защото в Испания местните органи получиха 33% от държавния бюджет и само 10% допълнителни средства за финансиране. Как е възможно да се подобри по-добре достъпа до средствата от структурните фондове? Am uh, răspuns uh, la prima întrebare adresată de domnul. Значи на първия ви въпрос казах още когато ме попита господин Ван Рой, е, има проблем с забавяне на плащанията, което за бенефициентите е огромен проблем. Имаме 23 милиарда неразплатени средства и това е проблем когато Европейската комисия заработи, наистина ще трябва да проведе много сериозен дебат за това как да намерим устойчиво, трайно решение, за да избягваме за в бъдеще такива забавяния. Защото такова забавяне води до забавяне на а, реализацията на оперативните програми. Вие казахте, че и в момента тези забавения са създали проблеми по места – така че за мен ще е важно и вашата подкрепа за предложението на комисията за корекция на бюджета 2014 или проекто бюджета 2015. А, с ваша помощ може би ще можем да избегнем именно тази берижна реакция, която пораждат а, забавянията. А, за обословеността казах ко вече тя е, е акт прият от съвета и парламента. Единственото, което... Тя е по силата на такъв акт. Единственото, което аз мога да направя е да е, спазвам този е, акт, разбира се, като се отчитат всички специфики на страните. Във всички случаи, разбира се, съм готова да работя, защото има една разпоредба, комисията може да участва в обсъждане с Европейския парламент за евентуално спиране на средства. Не дай Боже, казвам, надявам се никога да не се стигне до такова нещо. Но ако се стигне до там, аз, съм, аз ще бъда комисаря, който ще ви предостави всички, ама наистина всички а, данни. Защото все пак спирането на средствата е последната мярка, крайната мярка а, и тя е накрая на един много дълготраен процес, в който стима обмен с държавата членка. Благодаря. Concordo con i miei colleghi. Съгласна съм колегите, които се тревожат за измамите и се надявам, че ще имаме възможност да обсъдим по друг повод мерките, които комисарят смята да възприеме, за да се преборим с това явление. Но в този момент искам да говоря за оценката на мерките и програмирани в регионите в рамките на политиката за сближаване. Тези е, оценки често прилагат количествени инструменти, средства, които се предвиждат възоснова на на критерии за количествено обословени очаквани резултати. Как смятате, какви методи за оценка смятате да възприемете в новия програмен период? Първата част от въпроса ви е свързана с прозрачността. С мен е ясно, че трябва имаме нужда от нулева толерантност към измамите. Тук трябва да има сътрудничество между регионалното развитие и ОЛАФ. Имаме нужда от мерки в тази област и тези мерки трябва да бъдат както превентивни, така и корективни. Трябва да работим и в двете насоки. Първо да информираме, да информираме държавите членки и регионите, които използват е, структурни фондове и да, ги, да им обърнем внимание върху факта, че не бива да е, подпомагат е, измамите, да спазват директ, съществуващите директиви въпроси, които са свързани с техническата помощ, чиято цел е да помогнат на държавите членки да използват по-добре фондовете. Аз вече се спрях на този проблем. Що се отнася до оценката? Най-важното тук е добавената стойност на тези програми. Економическия растеж – създаването на нови работни места. Ето това е критерия. Защото ние сме в период на криза. Разбира се, качеството не бива да се жертва и да не се стремим към високи нива на освояване заради самите тях. Тъкмо това, на което държа е добавената стойност. Да, знам, че се води друг дебат за брутния вътрешен продукт. Води се дебата за критериите. Според мен обаче основният критерий е създаването на нови работни места. Това е основния критерий при избора на тези програми. Благодаря, господин Пападаки. Следващия въпрос. Благодаря ви. Госпожо Крецо, моята страна е Гърция. И трябва да кажа, че в Гърция се инвестират много в инфраструктурата. Това беше част от програмата за регионално развитие. Трябваха ни също така средства, за да си закупим оборудване срещу наводненията, за справяне при земетресения, в помощ на училищата, но разбира се, въпросът, който винаги се поставя е какви са критериите за допустимост. Имаме доста сурови мерки по европейския семестър и се оказва, че ние ще загубим парите които бяха предназначени за финансирането на местни услуги. С този европейски семестър имаме бюджетни ограничения, които наистина застрашават регионалното развитие. Моля ви много кратък отговор, казва председателката. Благодаря ви. Имайте предвид, че при макроекономическата обословеност ние имаме предвид хипотетичните ситуации. Ясно е, че в хода на структурния диалог между комисията и парламента ще разгледаме въпроса съобразно това, което е необходимо. А за финансирането за мерки при земетресения и наводнения. Нека ви напомня, че имаме и фонда за солидарност, който се управлява от съответния комисар. Ние имахме такъв комисар с ресор управление при кризи и именно там се очаква бърза и ефикасна реакция в помощ на населението, засегнато от природното бедствие. На Напълно съм солидарна с Испания, Гърция, Португалия и знам, че те много пострадаха от кризата. Политиката за сближаване има за цел именно смекчаване на последиците от кризата. Надявам се, че това ще продължи в бъдеще, всъщност убедена съм – държавите членки именно така ще могат да се справят с големите трудности, защото е вярно, имаме фискална консолидация, необходимо е отново да рестартираме растежа, но разбира се, би трябвало да мислим и за гражданите. Благодаря. Следващия въпрос, госпожа Смолкова. Идентичку otázku, ako už povedal môj kolega z Polska v úvode, не будем ю говорить тото otázku лен допълни. Аз няма да повтарям казаното от колегата от Полша, но искам да попитам за стратегията за Карпатите. За нас, които сме от Полша, Словакия и Румъния, тази стратегия е изключително важна – това не е нещо, което беше разработено от нула. В момента тези държави членки работят заедно в различни области. Имаме нужда от повече инициатива от държавите членки. Убедена съм, че ще има инициативи и ние като държави членки и като депутати ще бъдем можем да бъдем от полза. Освен това, смятате ли да посетите региони, за да видите как се изразходват средствата. Използвам тази възможност да ви поканя в Словакия. В рамките на няколко дни можете да посетите няколко страни, пък и да видите значението на стратегията за Карпатите. Благодаря. Стратегията за макрорегионите е много видима стратегия, защото дава възможност да се мобилизират различни държави членки да работят заедно, като преодоляват трудностите в някои региони. Но тази инициатива трябва да дойде от държавите членки, например за Дунавската стратегия и беше изпратено писмо от министър-председателите на Австрия и Румъния. Ето това даде началото на процеса. Ние трябва да насърчим държавите членки да разговарят помежду си и да развиват стратегията за Карпатите. Много е важно да се мобилизират всички възможности, всички нива, не само централната власт, но и местните и регионални власти, унези, които са най-близо до проблемите, унези, които са най-запознати с проблемите. Ние в Брюксел не можем да знаем какво се случва в Словакия, можем да помогнем да решим някои проблеми, като улесняваме. Ще предоставяме техническа помощ, но отговорностите за прилагана практика на тези стратегии е на държавите членки. Що се отнася до отправената покана? Да, аз действително е, възнамерявам да посетя е, в колкото може повече региони. Знам, че госпожа Хюбнер е единственият европейски комисар, която за пете години като комисар е посетила всички държави членки. Първото посещение, което ще направя, са регионите, които в най-голяма степен са използвали по европейски фондове, в които тези фондове са били използвани с успех. И след това ще се спра на по-слабо развитите региони. Аз ще се опитам да редувам регионите с най-добра практика и онези, които имат практика. Ще пуст правя тези е, посещения заедно с генералния директор на DG Radio. Аз не искам да санкционирам, да наказвам, искам да помагам на регионите, за да могат те да използват по-добре средствата. 25 минути закъсняваме. Затова призовавам всички Имаме още 10 въпроса. Ще помоля тези, които ги задават, да бъдат максимално кратки. Също за отговорите ще ви дам само по една минута. Следващия въпрос е на госпожа Шмидт. Има неспирни така, съмнения по отношение на бюрократичните е, процеси, които са свързани с разпределянето на евросредства. Евробарометър показва, че доверието на хората към Европейския съюз е спаднало. 75%, 75% смятат, че корупцията се корени в е, структурите на Европейския съюз. Освен това и съобщения на ОЛАФ показват, че в случаите на корупция вътре в европейските структури се в корупцията и с европейски средства се увеличават. Искам конкретно да ви попитам как ще работите конкретно с ОЛАВ, как се отнасяте към създаването на Европейска прокуратура и как ще участвате в инициативи за борба с измамите. Благодаря ви. Смятам, че коректното използване на европейските фондове е въпрос, който е и въпрос на престиж за Европейския съюз. Не можем да си позволим да рушим доверието на нашите граждани, само защото има такива редки случаи, тъй че нямаме никакво намерение да ги толерираме. Генерална дирекция регионално развитие много тясно си сътрудничи с ОЛАФ в областта на превенцията и борбата с корупцията ще е, предприемем нужните мерки, за да подобрим и прозрачността, защото а, има много случаи, когато има недостатъци, но нико, не винаги има знак на равенство между тях и измамата. Защото смятам, че не сме успяли достатъчно да обясним на гражданите какво е постигнала регионалната политика. десетки хиляди работни места, десетки хиляди предприятия са, са задействани благодарение нашата помощ, така че в това трябва да се има доверие. И ще продължим и в бъдеще така. Сосе Ладнер. Muchas gracias. <clears throat> Señora candidata, muy, señora candidata, muy resumidamente. Госпожо бъдещ комисар, номиниран комисар. Нямаме време, за това ще бъде кратък. Структурните фондове, останалите фондове на Европейския съюз всъщност означават много, много, много пари за държавите членки. Това са купища пари, които им се предоставят и трябва да служат на гражданите за да им стане ясно на гражданите, че чрез тези пари се създава заетост, трябва да се направи нещо. Какво трябва да се направи? Какви мерки могат да се вземат за това наистина да си личи, че работните места възникват чрез освояване на тези средства никой не слуша внимателно. Всички говорят а, ангроза, фондове, европейски фондове и така нататък. Какво мислите? за различните начини на тълкуване от администрацията, от сметната палата и така нататък. Има някакво объркване сред хората, които използват структурните фондове. Съгласна съм с вас, че комуникацията трябва да се подобри значително, включително и по отношение на регламентите, свързани с фондовете. Има региони, в които изобщо не са все още не са наясно с упростяванията, които сме въвели. От друга страна, наистина все не успяваме да популяризираме достатъчно положителните аспекти на политиката на сближаване. А тя дава конкретни резултати. В последните 7 години сме създали към 600 000 работни места – Множество млад, малки и средни предприятия са открити благодарение на тези а, средства. 2700 релс, метра релсов път е изграден. Хиляди километри пътища са ремонтирани. Достъп до широколентов интернет за 5 милиона европейци. Достъп до питейна вода за милиони хора. Мисля, че е, и вие, и ние трябва всеки ден да изтъкваме това, да посочваме това на хората, защото хората си мислят за политиката на сближаване, без да видят какво точно, какви точно положителни резултати е дала тази политика. 80% от проектите се осъществяват въобще с помощта на ЕКА. Господин Буштинаро. Драга корина, економисира да енергия и ефициенца енергетика sunt cele май рапид. Скъпа Корина, економиите на е, на електроенергия са изключително важни. Ефективното ползване на енергиите също, особено като се имат предвид проблемите с енергийната зависимост, проблемите с Русия. Европейската комисия казва, че трябва да се предефинира енергийната политика. Европейския фонд за регионално развитие, фонда за сближаване са под наблюдението и на нашата комисия. Комис... Европейската комисия вероятно трябва да упрости изискванията за реализация на ВИ проекти. Какво точно ще направиш ти? за да могат хората от моята страна, от нашата страна да имат достъп до средствата, да ги освояват интелигентно. И какво точно ще направиш, за да има гаранции, че пакета от фондове за сближаване ще доведе до нова енергийна политика на Европейския съюз. Ще се опитам да бъда кратка. Поздравления към вашата комисия, защото наистина това е комисията изиграла изключително важна роля по отношение на е, регионалното развитие в областта на енергетиката. Европейския социален фонд за регионално развитие е много важен в това отношение. За сегашната финансова рамка са планирани минимум 38 милиарда евро вложения за намаляване на CO2 емисии, енергийна ефективност, изолация на сгради и ВИ. Всичко това е от голямо значение. Съгласна съм, че в сегашната конюнктура, включително и от геостратегическа гледна точка, енергийната сигурност е изключително важна. За това е важно да инвестираме, особено в ВИ и за да можем да а, напреднем. Благодаря. Благодаря. Господин Зелер. Благодаря, госпожо председател. Едно от постиженията на Европейския съюз е, че вече няма граници, географски граници за хората, но насякъде, където се стремят към сътрудничество пограничните региони, столиците им сякаш ги спъват. Ние сме създали един правен инструмент, който беше разширен през последния мандат, а именно Европейския съюз за територията териториално сътрудничество. Ще направите ли нещо този инструмент да се превърне в реалност и там, където националните правителства пречат на трансграни... пограничното сътрудничество, ще помогнете ли вие като комисар да се преодолеят пречките? А, колегата Хан е, със сигурност ще ви помогне, защото това е важен елемент на политиката за добро съседство. През следващите две години ще трябва да се борим за това политиката на сближаване отново да има, за, има бъдеще. Имаше едни е, години, когато като че ли имаше опасност тази политика да стане част от други политики. Ще има ли е, сега тази политика бъдеще и след 2020 година? Mulțumesc și eu, vă mulțumesc foarte mult. Așa cum spuneți, granițele la ora actuală pot fi trecute, dar... Uh, Границите днес могат лесно да се прекусяват, както казахте, но все още има различия в развитието и ние разполагаме с инструменти като трансграничното сътрудничество, които функционират много добре. Някъде. Аз мисля, че тази програма за трансграничното сътрудничество беше приета, за да се излекуват някои рани, които все още не са напълно излекувани в Европа. Би има добри примери на френско-испанската граница изградена една болница и има един много добър проект на граница между Унгария и Румъния с и бих искала тези инструменти да продължат да се развиват. От друга страна, вие говорихте за териториалната интеграция и за помощта, която се оказва от страна на Европа. Мисля, че държавите членки трябва да предоставят свобода на е, държавите членки, на регионите и дадат възможност да разработят съответните програми, тъй като регионите са онези, които в най-голяма степен познават е, проблемите, с които са е, изправи. Извинявайте, госпожо председател, но аз съм запозната с нападките срещу политиката за сближаване, просто за да се съкратят е, средствата. Аз се надявам, че тази политика ще се запази и след 2020 година, тъй като става дума за хармоничното развитие на Европейския съюз. Мисля, че полза трябва да има за всички държави членки. Следващия въпрос господин Ропе. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар. Всъщност въпросите вече започват да се повтарят. Като че ли всички сме на едно и също мнение, доброто управление е първата предпоставка за успешното изпълнение на различните политики. Както виждаме и от практиката, най-добрите резултати се постигат тогава, когато регионалните власти са включени в различни партньорства. Интересуваме вие какво ще направите, за да подобрите управлението на регионално ниво – Какви мерки предвиждате за децентрализирането в държавите членки, ако може по-конкретни примери? Într-adevăr, buna guvernare este esențial. Прав сте, наистина доброто управление е съществено. Административният капацитет е важен за управлението на европейските средства, така че наистина условията на местно ниво са първото условие за възможността да се ползва европейската подкрепа. Всъщност правено е проучване за управлението тогава, когато се работи в партньорство и е, оттам могат да се научат много уроци от държавите членки. Разбира се, тук опитът е разнороден. Някои държави са напълно децентрализирани, други пък имат доста централизирано управление. Разбира се, необходимо е да се помисли как ще се изпълнят различните програми. Държавите не са едни и същи. Следващия въпрос, заповядайте. Господин Никълсън, Нека се спра на въпрос от практическо естество. Доста хора се обръщат към мен е, с е, въпроси за изпълнението на европейските проекти. Те са недоволни от закъсненията в изпълнението на програмите и в финансирането. Е, аз не се съмнявам във вашия опит и познания, но е много важно постигнатото да не се подлага под въпрос заради различните закъснения. Господин Юнкер има своите предложения за новата структура на комисията. Вие какво ще направите, така че прехода да бъде възможно най-плавен и новите средства да стигнат до нас възможно най-бързо? Благодаря. foarte mult. Există această... Благодаря ви. Наистина имаме нова структура в Европейската комисия. Тя беше е, замислена от господин Юнкер. Аз ще работя заедно с всички, които отговарят за структурните фондове и инвестициите. Разбира се, че ще използваме фондовете за регионално развитие, за сближаване, но също така, заедно с комисаря Катайнен, в бъдеще се надявам да работим заедно и да постигнем възможно най-добрите резултати. При оперативните програми наистина ще трябва да започне програмирането за следващия период, вече финансово, то е 2014 до 2020 година. Следователно, доста задачи ни предстоят. От една страна приключваме периода 2017 и 7 до 13 година и то успешно, но сега започваме работа по новите програми. Благодаря. Следващият въпрос ще бъде зададен от господин Абаунс. Добър ден. Добър ден, госпожо Кречо. Тук съм. Искам да попитам за регионалното или трансгранично сътрудничество. Вие държите на него, но няма финансиране и шестата програма почти не се споменава в страната на баските, когато се говори за трансгранично сътрудничество, означава отделни страни да си сътрудничат помежду си. Трансграничното сътрудничество трябва да бъде много по-оперативно и да зависи в много по-малка степен от централната власт. Трансграничното сътрудничество може да помогне за, пир, за мира. Е, в Кипър, например, е, в страната на баските би трябвало да се да започне работа по такава програма. И аз искам да попитам какво ще направите на трансграничното сътрудничество, защото в зависимост от добрата воля на централната власт не най-добрата идея. Благодаря. Аз се надявам да посетя вашия регион и да видя на място какви са проблемите, с които се сблъсквате. От друга страна е очевидно, че този въпрос трябва да бъде решаван заедно с испанското правителство и съответните региони. Ето защо е много важно да има сътрудничество между правителствата и регионите. Има региони, в които има повече напрежение от други. Понякога причините са исторически, въпроси свързани с границата. И ние с възможностите на регионалната политика можем да излекуваме някои от историческите рани, така че хората да живеят по-добре заедно. Трябва да се съсредоточим върху тези дейности. Акцента трябва да бъде върху економическото развитие. Това са исторически рани. Те не са съвсем излекувани, но трансграничното сътрудничество е много важно и то трябва да бъде в по-голяма степен в центъра на нашето внимание, защото може да се направи и много ако работим в по-голяма степен. Господин Етерич има думата. Благодаря ви. Всъщност, аз ще ви помогна и се надявам да отговорите на въпроса ми много бързо. С това и ще ви помогна, което е доста нетипично. Аз съм от Западна Средна Англия, Района се казва Уест Мидланд. Знаете, че е един от най-бедните в Обединеното кралство. 21% живеят под прага на бедността. Как може да ми обясните и как аз да обясня на моите избиратели, че се харчат парите на европейските данакоплаци, примерно за изработване на комикс, който да е, рекламира Европейския съюз, че се плаща 5000 евро само е, за фигурката и така нататък. Всички тези пари можеха да се използват, например, у дома за болниците в Дъдли. На мен ми се струва, че тези схеми са доста вятърничеви am uh, și simt această responsabilitate pentru cheltuirea. Благодаря ви. Вижте, аз винаги съм защитавала принципа да се харчат е, добре парите на дънакоплаците в смисъла на ефикасно изразходване на средствата. А, знаем, че доста региони пострадаха от деиндустриализацията, вашия също, но така или иначе ми се струва, че не е толкова трудно да се обясни на вашите съграждани, че те пък могат да се възползват от програмите за смягчаване на последиците от деиндустриализацията. Има доста такива региони в Обединеното кралство и те наистина са сред най-малко развитите региони. Имаме и новия регламент, който уточнява критериите при изразходване на обществените средства. Целта е точно да се избегне такова прахосване, изграждането на фитнес зали, голф игрища и какво ли не под европейската шапка. Наистина не може за това да се харчат обществени пари. Не можем да си позволим този лукс. Разбира се, всички ние искаме да имаме хубави фитнес зали, но не можем да заплащаме за фитнес залите с европейски пари, тогава когато има милиони безработни с много по-големи нужди от финансиране. Така или иначе, аз съм готова да дойда на място и да се боря с предразсъдъците, защото знам, че в, общ... в Обединеното кралство доста се говори, има доста недоверие в начина на изразходване на средства в Европейския съюз. Благодаря и следващия въпрос на господин Аустревичиус. Госпожо кандидат комисар, след економическата криза ние все още сме изправени пред сериозни социално-економически последици. Малките и средни предприятия пострадаха особено, тъй като те са лишени от, финанс, от финансиране, както и от пазарите. Що се отнася до средствата за Фонда за регионално развитие, може би става дума само за капацитет за освояване. Може би искате да ограничите капацитета за освояване. Какви финансови инструменти ще препоръчате за малки и средни предприятия, така че те да получат достъп до прилично финансиране? За малките и средни предприятия те създават работни места, те са източник на растеж в, рам, финансовата рамка 2007-2013 година са предвидени средства за малките и средни предприятия. Рамковата програма предвижда 140 милиарда това са а, е, суми, които могат да се използват само ако има оперативна програма, която е, позволява средствата да бъдат освоени. Не бива обаче да се окажем в ситуация, която познаваме. Ситуация, в която има интелигентни програми, които не са били реализирани поради неосвояване на средствата. Така че подобряване на капацитета за освояване на средствата е задължително. Трябва да насърчим държавите членки да работят в по-голяма степен с малките и средни предприятия и като се привлича и частния сектор, който дава своя принос. Защото само по този начин можем да очакваме по-добро въздействие от страна на политиката за сближаване. Господин Герике има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комистар, казахте, че не е достатъчен административния капацитет и трябва да има упростяване. А цялата структура в последните години става все по-тежка. Какво ще направите против бюрокрацията в, в, по регионалните проекти? изискванията не във всички региони са известни. Така че трябва да има повече обмен на опит между тях. Вие като комисар какво ще направите, за да насърчите такъв процес? И нещо по-специфично. Да вземем, че проекта за връзката между Далмация и а, Западна Харватия не се финансира от европейски пари, какво ще стане след като Харватия влезе в Шенгенската зона? Благодаря. Колкото до бюрокрацията, мисля, че тя е доста, доста намалена вследствие на новоприетите регламенти. Смятам, че не е само задача на комисията да упростява правилата има страни, в които достъпът до европейски фондове изисква, както вече казах, 40 и няколко а, подписа. Това изискване не идва от Европейската комисия. А, прерогатив на държавите членки е как ще си организират нещата. Естествено, че трябва да има и а, разумен баланс между упражняването, а, упростяването и упражняването на контрол. А, защото контрола е много важен. Виждате колко много въпроси са фокусирани от една страна върху опростяването, а от друга страна се настоява за затягане на режима и на правилата, за да не се а, прахосват европейски пери. Така че упростяване да, но строг надзор върху освояването на европейски средства. Естествено, че обменът на опит между регионите е много важен. Убедена съм, че не всеки регион в Европа познава възможностите, които им предлага европейската политика и не всяка държава членка знае, че примерно може да обмени опит, да речем с Севиля, за това как се е, осъществява интелигентната специализация. а това е концепция, която стана известна и е, можеше да служи за пример е, на другите региони. С други думи, дори регионите, които са най-слабо развити, могат да се превърнат в а, е, а, привлекателни, например Гърция, Сирене, Фета или нещо подобно. Сега не всеки регион ще го превръщаме в Силиконова долина. Това не е възможно но всеки район има какво да предложи нещо специфично, има собствени козове, които държи в ръката си и именно за това е нужно сътрудничество с местните органи. Дори и в най-бедните региони си има училища, висши учебни заведения, местни власти. И с тях трябва да се седне около една маса и да се види кои са силните им страни. В Унгария палинката – фета в е, Гърция. Няма нужда нещата да се а, е, вършат непрекъснато от научно-изследователски институции. Просто препоръчвам и ние да информираме, когато си отидем у дома хората. Ето в Севилия имаше, има платформа за иновациите. Всеки може да отиде там и да се осведоми как точно се осъществява достъпът до европейски фондове в зависимост от собствените му а, потребности. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. И последния въпрос от госпожа Вана. Благодаря. Последният ми въпрос е свързан с борбата срещу измененията на климата и преминаването на селското стопанство към екологични методи. През юли комисията излезе съобщение за зелената економика и за големия потенциал на инвестициите за устойчиво създаване на нови зелени работни места. Тук структурните фондове играят немалка роля. Те те трябва да допринесат за преминаването на селското стопанство на екологични основи. Мисля, че тази комисия дори трябва да позабърза този процес. Значи, какви са конкретните ви стъпки, които смятате да предприемате с цел зелена економика? Да, într-adevăr, în noua perioadă. действително. казахте, новия програмен период 2014-2020 е силно белязан от е, екологичното измерение. Вече казах, 38 милиарда са предвидени за енергийна ефективност. Има и програми, които също ще са посветени на така наречената екологизация. Вие сте представител на зелените. Аз очаквах този въпрос от вас. Разбира се, че това е важна част от нашата работа, от нашето ежедневие, от начина по който живеем. În goana aceasta, după locuri de muncă, am vorbit în această uh, audiere mai mult. И още повече, че в случая става дума за нови работни места. Ние няколко пъти вече казахме какви стъпки ще се предприемат за създаване на повече заетост, повече работни места. Дори и да са малко средства.